Ladies and gentlemen, may I ask you to take it? Дами и господа, моля ви да вземете местата си. I open the regular... Започваме редовното заседание на Комисията по регионално развитие. Получили сте всички документи предварително. Започваме с приемането на дневния ред. Дневният ред вече ви беше изпратен. Има ли възражения или може да приемем дневния ред във вида, в който сте го получили? Не виждам коментари или предложения. Благодаря ви. В такъв случай дневния ред е прият. Продължаваме с одобрение на протокола от заседанието от 17 септември 2015 година. Протоколите са на разположение онлайн. Както си спомняте, решихме да проявим малко повече екологосъобразност и да не разпечатваме протоколите на хартия. Вече предлагам, както винаги, ако няма възражение по време на заседанието, протоколите да бъдат прияти в края на днешното заседание. Трета точка с съобщенията на председателя. Започваме с заседанието на, на, на съвета на представителите на парламентарни комисии, което се проведе в Страсбург с членове на колегиума на мислите на 7 октомври в Страсбург. Това беше за среща, но когато обсъдихме работната програма на Европейската комисия за до година. Форматът на самото заседание беше нов формат – това беше пленарно заседание с, с всички комисари и всички всъщност не беше пленарно с всички комисари, всички председатели на парламентарни комисии, беше разделено на клъстери, е, на което се бяха обединили по няколко председатели на парламентарни комисии с ресорните комисари, след което имаше и е, пленарно заседание с всички комисари. Аз участвах в е, клъстър А, в който имаше 10 комисари и 8 председатели на парламентарни комисии беше съпредседателство на заседанието от господин Артуи, председател на бюджетната комисия и заместник председателят на Европейската комисия господин Катайнен. Моето основно изказване беше за средносрочния преглед на многодишна финансова рамка, в частност по отношение на политиката на сближаване. Комисарият Георгиева даде изчерпателен отговор. Тя заяви, че Прегледът ще, ще бъде започнат с, с специално съобщение на комисията началото на едната година, като ще се съблюдава за съответствие между МСР и основните политически цели, съсредоточаване върху резултатите, опростяване. Друга тема, която беше повдигната от господин Шекерски от името на Комисията по селско стопонство, както и засилване на отчетността. Пленарното заседание беше беше под формата на доклади от всеки клъстър. Госпожа Гресле, председателят на Комисията по бюджетен контрол, беше с председател и с докладчик от групата на клъстър А. Господин не се спря на опростяването и по-голямата отчетност и нашето съобщение беше чуто, а именно опростяването, нужда от нови финансови инструменти и цялостната роля на МФР. Това беше първият, е, първият елемент, за който исках да ви съобщя. Вторият е свързан с неофициалната заседание на ние на съвета на министрите по време на Люксембургското председателство. Тази точка е включена и в дневния ред на заседанието на координаторите. След е, размяната на мнение с господин Жира на последното заседание на нашата парламентарна комисия, мога да ви осведомя, че Люксбургско председателство възнамерява да проведе още едно неформално среща на министрите. На 13 октомври се проведе общ съвет, посветен на политиката по сближаване, но представители на Европейски парламент не бяха поканени на това заседание. Ще има неофициално заседание на съвет на министрите на специалното програмно планиране на 26 ноември и по регионалните политики в петък същата седмица. Като председател на Комисия по регионално развитие бях поканена да взема участие по време на неофициалната среща на министрите и аз ще откликна на тази покана. Третото ми съобщение е свързано с заседанието Котер на комисията Регина. на когато се проведе на 13 октомври или в вторник тази седмица. Някои от вас взеха участие в това заседание. То се проведе във вторник в контекста на среща на отворените врати на Европейската комисия и председателите на парламентарни комисии. Спряхме се върху принципите на партньорството в, много, в сътрудничеството на всички равнища, опосяване на изпълнението на политиките, употребата на различните инструменти в рамките на политиката по сближаване, фонда за стратегически инвестиции. Спомената беше и проекто съвместно съобщение от двете е, комисии по, град, по програмата за градско развитие. Ще обсъдим по-късно днес на тази тема на заседанието на координаторите и ще ви съобщим решението ни. И накрая бих искал да дам, бих искал да дам думата на господин Омарше, който съвсем накратко ще ни е, съобщи резултатите от посещението в Сицилия. Имате думата. Госпожо председател, благодаря ви. Няма много да се разпростирам. Бих искал само да информирам нашата комисия за основните резултати от мисията, която проведохме в Сицилия преди няколко седмици. Делегацията ни беше съставена от представители на всички политически групи, представени в нашата комисия. Аз бях ръководител на мисията и посетихме Катания и Модена. С няколко думи отвъд е, въпросите, които бяха включени в дневния ни е, ред, разбира се, в Сицилия се сблъскахме и с най наболявата тема, а именно пешенската криза и сами се убедихме до каква степен властите в Сицилия полагат огромни усилия за да приемат беженците условия, отговарящи на ценностите и принципите на Европейския съюз, което се оказва много трудно предвид обстоятелствата на място. Обсъдихме темата подробно и в частност обсъдихме възможностите в рамките на регламента за политиката по сближаване възможности за предоставяне на помощ на тези региони, които се изпускват на първа линия с миграционният поток и пешенския поток. Обсъдихме темата с заместник държавния секретар на Италия, отговаряща за миграцията. Проведохме видеоконференция с него и той ни осведоми, че съвета внимателно следи дейността на Европейската комисия в момента и че в момента се обмисля възможността за въвеждане на клауза за миграцията като целта е, е държавите членки, които е, полагат усилия за приема на бежанците да бъдат освободени от някои задължения, но всичко това се обсъжда в момента. Връщам се на посещението ни в Сицилия. Целта на нашата мисия беше от една страна да да видим как се разходват среща по политиката за сближаване за периода 2014-2020 година, да направим обзора на постигнатото през предишният програмен период от 2007-2013 година и също така да обсъдим с властите в Сицилия техните планове за по-нататъчно развитие. И направихме два основни извода. Първо, особеностите на Сицилия, един островен регион, регион, който е сред най-слабо развитите в Европа. И тези особености на Сицилия, лично според мен, допълнително затруднява изпълнението на новите изисквания в новият регламент – и действително в региона трябва да се положат огромни усилия за наваксване с закъснението и продължава да, продължава да са необходими сериозни инвестиции в инфраструктурата. Няма да се разпростирам много на широко, но посещението ни показа, че в момента в Сицилия има силно съсредоточаване върху новите цели, а именно устойчиво развитие и иновации. И сами се убедихме, че по отношение на научното развойната дейност, иновациите има много добро сътрудничество с университетите. И като цяло ми се струва, че това е един регион, който е поел по, по правилният път. И регион, който много се радвам на усилията на Европейския съюз и част на Европейския парламент за приемане на цялостна стратегия за островните региони в Европа. Благодаря ви, благодаря на всички служители, които направиха възможно успешното протичане на тази мисия. Благодаря и на сицилианските власти, които отделиха голямо внимание на нашата делегация, която наистина улесниха доброто протичане на тази мисия. Благодаря ви. Много ви благодаря. С това приключваме съобщенията на председателя и продължаваме с дневния ред. Следваща точка в дневния ред е споразумение за партньорство в политиката на сближаване. Днес ще имаме възможността да изслушаме представяне на външно проучване, заглавено преглед на приети споразумения за сътрудничество. Комисията ни взе решение да поиска такова външно проучване и след провеждане на тръжна процедура политическият служба Б помоли компания Метис да, да проведе това проучване. Проучването ни предоставя цялостен анализ на приятите, споразумения за партньорство в 28-те държави и членки, в частност елементите, които бяха подкрепени от Европейския парламент в контекст на законодателната рамка. Подчертава се съответствието на тези партньорства с законодателната рамка, екс-анте условията и спазването на основните цели на стратегията 2020 година. Днес след нас е госпожа Изабел Нейлан, която представлява компанията Метис и тя ще ни представи проучването. И тъй като ще се възползвам тази възможност да изслушаме и представяне на становището на комитета на регионите по същата за тема. Така че ще помоля госпожа Нейлан да се вмести в рамките на 10 минути, след което ще изслушаме представителето на докладчик от Комитета на регионите, след което ще има тур от въпроси и отговори. Госпожо Нейлон, имате думата за 10 минути. Um, Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря ви за тази възможност да представя проучването. Както знаете, Европейският парламент играе важна роля в преговорите по споразумението за партньорство. Това са споразумения между Европейската комисия и държавите членки относно използването на европейските структурни инвестиционни фондове. По този начин се вижда дали фондовете се използват в съответствие с стратегията Европа 2020 и дали се изпълняват целите залегнали в договора относно тази политика. В това проучване се разглеждат отделните елементи. В следната а, презентация ще се опитам да се придържам към 10-те минути, като накратко ви очертая съдържанието на а, проучването, за да може да получите някаква представа за него. Ще ви представя и основните аспекти, след което ще навляза в малко повече подробности по всеки един аспект, който е от значение за Европейския парламент по време на процеса на преговорите. Както каза и госпожа председателя, целта е да се направи синтетичен анализ на приетите споразумения за партньорство. Доколкото знаем, това е единствения преглед на всички споразумения за партньорство, които съществуват към настоящия момент. Целта е да се подчертае от една страна съдържанието на документите и да се прецени дали те са в съответствие с правните разпоредби. Представяме също така кратък преглед на изборите в областта на стратегическата политика която са направили държавите членки за оперативните програми. Представяме и някои наши анализи във връзка с елементи, свързани с позицията на Европейския парламент. По отношение на използвания метод за проучване, бих искала да подчертая, че се използваше основно Desk Research на базата на този метод, който използвахме в споразумението за партньорство в началото на тази година. Направихме сравнителен анализ от 28-те споразумения за партньорство Имахме подбрани документи, в които прегледахме различните препоръки по държави, членки, националните програми за реформи, националните стратегически документи, както и документите с позицията на Европейската комисия. В прегледа даваме и преглед на споразуменията за партньорство, както в по-кратка версия, така и в по-дълга в приложенията. Партньорство Споразумението за партньорство са на езика на съответните държави членки, така че всички ние разгледахме въпросните документи в различните им езикови версии, допитвахме се до много експерти и заедно изготвихме отделния преглед по държави членки, като представихме и кратък анализ на различните аспекти на споразуменията за партньорство. Някои споразумения за партньорство са доста сходни, тъй като съдържат едни и същи аспекти. Кои са основните аспекти, които са включени, като това тук не е изчерпателен а, списък. В споразумението за партньорство има много повече аспекти, но ние сме наблегнали на следните – Включили сме а, оперативните програми, тематичните концентрации, разгледали сме съответствието между споразумението за партньорство и стратегията Европа 2020 разгледали сме прозрачността на процеса, начина по който се включва интегрирания подход. Разгледали сме също и синергията между използването на структурните и инвестиционните фондове с останалите програми за европейско финансиране на базата на макрорегионалната стратегия и стратегията за морския басейн. Разгледахме различните предварителни условия, залегнали в споразуменията за партньорство, демографските предизвикателства, както и упростяването. По отношение на тематичните концентрации и оперативните програми, всички 28 държави членки използват трите фонда за регионално развитие, социалния фонд, а, с изключение на Люксембург, всички държави използват и фонда в областта на рибарството. 20 държави членки използват възможността за многофондово финансиране на оперативните програми. При комбинирането на различните фондове виждате, че имаме 8 държави членки, които комбинират фонда за регионално развитие, и Кохезионния фонд. 11 държави използват социалния фонд заедно с Европейския фонд за регионално развитие и 7 държави използват и трите фонда. Правните разпоредби предвиждат различни нива на тематична концентрация – като целта е да се справим с скептицизма относно това, че политиката на сближаване може да доведе до упростяване и до със сигурност ще доведе до упростяване и ще намали административното бреме. Както казах, имаме различни нива на тематична концентрация, като идеята е, че регионалният фонд е насочен най-вече към първите четири тематични цели, а те са общо 11. Първите четири са свързани с регионалния фонд – намаляване на въглеродния диоксид, малките и средни предприятия и така нататък. Европейския социален фонд е насочен към цел 8, 9 и 10 обучение през целия живот, заетост и бедност. 20% от финансирането винаги трябва да се отделя за оперативна цел 9 бедност, например. Държавите членки сами избират тематичните си цели, като само 3 държави членки се насочиха към малък брой оперативни цели, останалите 25 включиха всичките. Тази графика, която виждате, на която ще се спра набързо, тъй като май нямам достатъчно време, ви представя използването на фондовете съгласно тематичните цели. Както виждате, основните са 6, 7 и 3 защита на околната среда, малки и средни предприятия и устойчив транспорт. Следващата тема, която сме избрали за настоящата презентация, са предварителните условия. Всички държави членки трябва да ги изпълнят. Тези условия са описани в споразуменията за партньорство в различна степен на подробности. Повечето от предварителните общи условия са изпълнени в 15-те държави членки, ЕСА 15 като в много малко предварителните условия не са изпълнени. Относно основните теми, най-високо равнище на изпълнение имаме на законодателството в областта на околната среда, а най-низко ниво на изпълнение е в областта на статистическите системи. Колкото по- програмите отиват към оперативно изпълнение, толкова повече ще се изисква да бъдат изпълнени условията в областта на статистическите данни. Всички трябва да изпълнят предварителните условия, разбира се, преди крайния срок. Представихме ви а, е, нивото на изпълнение на предварителните условия под формата на графика. Тук ще видите в кои държави тези условия са изпълнени и в кои не. Относно тематичната концентрация може да видите също е, държавите, които са изпълнили изцяло отчасти или не са изпълнили предварителните условия в тази таблица. Всичко, разбира се, подлежи на промяна, когато съответната държава членка <clears throat> изпълни условията, тази графика се актуализира. По отношение на упростяването и на електронното сближаване, <clears throat> в областта на електронното сближаване започна основната тенденция на упростяване – повечето държави имаха IT системи от предишния период и за да може да се отговаря на системата на Европейската комисия в новия програмен период, трябваше да бъдат доразвити вече използваните IT системи. Техническите подробности са описани в повечето споразумения за партньорство. Тези технически подробности се включва възможността бенефициентите да подават заявленията си по електронен път. Предвижда се също така да има интернет сайтове за бенефициентите и за заявителите и централизирана IT система. Някои държави членки обаче все още избират да използват регионални системи. А, доколкото виждам, времето ми изтече. Бях си навила тук хронометъра. Ще се опитам наистина да бъда кратка във връзка с следващата тематична концентрация. Тя е описана във всички споразумения за партньорство, използват се във всички 28 държави членки, използват се всички фондове, но най-вече на местно равнище се разработват проекти на базата на Европейския фонд за регионално развитие. Има, разбира се, някои изключения. Относно интегрираната териториална инициатива, тя се прилага в 20 държави членки и покрива най-вече градското измерение и се финансира най-вече от Европейския фонд за регионално развитие. Разбира се, и тук има някои изключения. И това е последният ми слайд във връзка с партньорството и координацията. Както вече казах, в споразумението за партньорство се отчита хоризонталния принцип от всички държави членки. В споразумението за партньорство се предоставя информация за това, кои централни, регионални и местни власти са заинтересовани страни, кои ведомства, Описва се също публичното допитване за споразумението за партньорство. В някои държави членки публичната консултация беше по-скоро на равнище компетентни органи, докато в други държави тя се състоеше на съвсем различно равнище. Благодаря ви. Мисля, че се придържах добре към времето. I gave you, so thank you. Благодаря, че спасихте времето. Днешният дневен ред е много наситен, затова всяка минута е ценна. А сега давам думата на господин Загер, който представля Комитета на регионите. Комитетът на регионите има становище за споразуменията за партньорство и оперативните програми. Господин Загер е докладчик по е, това становище. Давам думата на господин Закер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, нека най-напред благодаря за тази възможност да представя становището на Комитета на регионите относно споразуменията за партньорство. Вашата комисия ни помогна много в изготвянето и оценката на партньорските споразумения и оперативните оперативните програми от гледна точка на бенефициерите в регионите. Тоест, от гледна точка на онези, които са отговорни за прилагането на оперативните програми на място. И така ние се съсредоточихме върху резултатите на място. Много представители на регионите, кметове ни помогнаха. Работихме с бенефициери. Също така изготвихме един преглед, който включваше 300 участника от 27 държави членки работихме и с институции като Интерсити. Резултатът на този преглед бе публикуван на страницата на Комитета на регионите. Отново искам да подчертая, че нашият подход беше подход отдолу нагоре. Тоест, взехме предвид мненията на унези, които отговарят за прилагането и провеждането на оперативните програми. Имам някои от мненията о себе си, така че ако някой се интересува, мога да ви дам копия от тези становища. И така, въздействието и резултатите на кохезионната политика от гледната, от гледна точка на економическата политика в регионите. Какви са нашите заключения? Развитието на регионите е различно, но въпреки това може да се каже, че кохезионната политика опосредства успех в регионите, в различни области и аспекти. Има разлики и тези разлики между регионите понякога се задълбочават и това е следствие на економическата и финансова криза. Кризата повлия на всички нас и в този контекст особено важно е да се отчете следното – Кохезионната политика трябва да отговаря на основните нужди на общините и регионите. Тя трябва да подкрепи и стратегията 2020. Що се отнася до реформата на кохезионната политика, мога да кажа, че е, са регистрирани много реформи, много инициативи. Искам да подчертая основната роля на партньорските споразумения в цялата тази сложна кохезионна рамка. Водят се преговори между държавите членки и комисията за партньор... партньорските споразумения. Какъв е принципът на тези споразумения? Принципът е е пред, да се даде предварително условие за успеха на кохезионната политика. Компетенциите се разпростират на три равнища. Европейско равнище, равнище държави членки и местно равнище. Местното равнище е именно това, което е отговорно за провеждането на програмите. Това вече го споменах. Ние говорим за управление на няколко равнища и говорим също така за принципа на субсидиарност. Както казах, когато се проектират проекти за местното равнище, трябва да се вземат най-вече предвид нуждите на съответната община и съответния регион. Когато оценяваме партньорските споразумения, трябва да кажем, че има такива във всички държави членки. Има разлики между държавите членки и аз тук се опирам на резултатите от нашето изследване. Партньори Партньорите участваха, участват често в дискусиите, но този дебат остава доста повърхностен в много случаи. В някои случаи партньорските отношения не се развиват достатъчно добре. 70% от тези, които отговориха, казаха, че те са участвали в публичните консултации, но въпреки това, когато е се, нещата са опирали вече до, до провеждането на място на програмите, те са били изключени от публичните консултации не са имали възможност за никакво влияние. Партньорските споразумения трябва да са подписани от местните власти, от регионалните власти. Това само така може да се гарантира едно истинско партньорско отношение и споразумение. На следващо място финансовите средства. Те са много важни за провеждането на оперативните програми. Не бива да забравяме тук кризата. Местните власти трябва да подобрят финансовото си управление и трябва да се включи тук елемента на мултифинансиране, както и на управлението на новите финансови инструменти. Това би подобрило провеждането на програмите. Знаем, че използването на е, и абсорбцията на фондовете се, удво... се е отвоило в последно време. Но въпросът е как това влияе на местното равнище на регионите. И си остава въпросът как се използват новите финансови инструменти. Сега от една страна имаме европейски средства за инвестиции, от друга страна имаме дейности, които се финансират от Европейската инвестиционна банка. Активите във фонда не трябва да се, трансфер... да, да се използват за други цели и то това, е, този трансфер да е автоматично. Това не бива да се случва. Сега искам да кажа няколко думи за опростяването. Опростяването на процедурите. Много се говори и от дълго време се говори за опростяването. Но, за съжаление, процедурите не са винаги лесни. Напротив, те стават все по-сложни, все по-трудни и това естествено затруднява провеждането на програмите. Цялата система е сложна, особено използването на новите финансови механизми. От една страна, ние виждаме, че местното равнище не е запознато с процедурите, от друга страна, понякога е прекалено сложно и трудно да се проведат тези процедури и резултатите не са положителни. Освен това, наблюдава се тенденция на ексцесивно транспониране на европейското законодателство на местно равнище. Това е една непривлекателна тенденция. Смятаме, че е, групата на високо равнище може да помогне тук и може да е, окаже една доста продуктивна роля при формулирането на кохезионната политика. Искам да кажа, че се, по, са се подобрили и капацитетите за управление на място. Има разлики между държавите членки, но а, се оказва техническа помощ и тя винаги е добре дошла. Още едно нещо в заключение. То е свързано с предварителните условия. те отлагат, те забавят изготвянето на документацията. Това забавяне по принцип се оказва негативно влияние и върху прилагането на оперативните програми. В някои страни все още няма провеждане на оперативни програми, а вече втората година от новия отчетен период. И това всичко е вследствие на това забавене. забавене. Предварителните условия, които се поставят, са естествено важни, но по този начин не бива да се наказва местното равнище при прилагането и провеждането на оперативните програми. И сега още нещо за кохезионната политика. Когато говорим за трансгранично сътрудничество, за прилагането на новите финансови инструменти, които бяха представени, важно е да кажем, че кохезионната политика по своята същност е регионална политика и тя трябва да си остане такава. Трябва да се предотврати ексцесивно централизиране на всички равнищи. Има такива тенденции за централизация, които се наблюдават, но, но трябва да се знае, че тези тенденции са доста негативни. Председателката благодаря. Колеги, сега може да проведем нашата дискусия. Искам да ви помоля да се вместите в една минута. Нямам списък, който, е, на колегите, които искат да се изкажат. Първият оратор, оратор е обаче господин Вандербург. Милтенбург. Uh, Благодаря ви. Благодаря ви за направените разяснения и за отлично свършената работа, както от изследователския институт, така и от страна на Комитета на регионите. Искам съвсем накратко да се спра на три елемента. Едно от заключенията на доклада ви, госпожо Найл, е Найлон е свързано с административното време, което вероятно ще бъде увеличено заради процеса на засилена централизация в някои държави членки. Може да ни обясните защо очаквате подобно увеличаване на административното бреме и защо, увеличават, защо очаквате подобно увеличаване в страни като Германия, където няма оперативни програми за, всеки отдел, за всяка отделна провинция. Това място, бихте ли могли да ни кажете няколко думи за е, качеството на от, е, отделните партньорства? сключени партньорства. Питам се дали има разлика, сериозна разлика в качеството. И на трето място все още можем да говорим за силна целенасоченост към тематичните цели, тъй като, както вижте, повечето от държави се използва всички тематични цели. Какви са и препоръките ви за бъдеще? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Полчак. Имате думата. Děkuji za udělení slova. <clears throat> Já bych navázal na uh, zástupce. Благодаря ви, госпожо председател. В отговор на казаното от председателят на Комитета на регионите, те казаха, че 70% от взелите участие в тяхното проучване заявява, че има че по време на предварителния етап на подготовка на оперативните програми, нуждите на ам, местните власти не се взимат достатъчно предвид. според мен това е сериозен проблем. Не могат а, да се пренебрегват по подобен начин становищата на местните регионалните органи за самоуправление. И това е особено а, объркващо предвид факта, че това противоречи на европейското законодателство и в частност на Европейският кодекс за поведение по отношение на споразумението за партньорство. Така че се питам дали случай няма нарушаване на европейско законодателство в този случай и дали принципът не би следвало да се прилага по последователно в случая. Госпожо Ван, имате думата. Благодаря. Благодаря за презентацията. Благодаря и за двете презентации. Чухме някои критични аспекти. Е, виждам, че е, в изследването, в прегледа е, има повече квантитативни аспекти, по-малко качествени аспекти. Имам е, два въпроса. Може ли да ни кажете нещо за предварителните условия? Какво правят държавите членки за това да отговорят на тези условия? Аз не можах да погледна цялата версия на документа. И вторият ми въпрос – прилагането на принципа на партньорство. Вие оценявате този принцип много положително, но много е любопитно какво смятат за този принцип социалните партньори, гражданското общество – Зная обаче, че в държавите членки този принцип се прилага различно а, и различна е и дефиницията на заинтересовани лица, заинтересованите страни, бенефициерите също така. Така че бих ви била благодарна, ако дадете няколко допълнителни думи за как изглеждат нещата на практика. La благодаря ви, госпожа Бресон. Благодаря ви, госпожа председател. Бих искал да се върна на въпроса за тематичните цели на регионално равнище. Не само за пример големите държави членки. Там по принцип се работи на равнището на регионите, и тематичната целенасоченост значи ли, че всеки район е използвал всички възможни теми или не, или просто предоставяте агрегирани данни за цялата държава членка и съответно излиза, че всички тематични цели са използвани, а е възможно всеки регион да се съсредоточава всъщност само върху три от а, темите. Това е много важна разлика, защото това означава, че на практика няма тематично съсредоточаване на държавно равнище, а на регионално равнище. Тоест говорим за регионализирани програми. Благодаря ви. И последният въпрос, госпожа Дамато. Благодаря ви, госпожо председател. Три бързи въпроси от мен. Много често споразумения за партньорство са на практика фалшиви споразумения, тъй като те не се превръщат в реално функциониращи програми. Така че въпросът ми е към представителят на Комитета на регионите. Струва ми се, че те имат най-пряка връзка с представителите на местните регионалните власти. Дали можете да ни предоставите по-добри ръководни насоки или повече ръководни насоки? Следващият ми въпрос се доближава до казаното от колегите, а именно относно тематичните цели. Дали е по-добре при по-малко си региони да се съсредоточим върху ограничен брой по-концентрирани теми. И следващия въпрос е свързан с техническата подкрепа. Какво точно предлага Комитета на регионите? Тъй като знаем, че по някои от оперативните програми и по някои от националните програми има основно съсредоточаване върху подкрепа за административните служители при изпълнение на програмите. Но в най-слабо развитите региони всъщност подобен вид подкрепа все още не постига необходимите цели. Така ще имате някакви предложения по тази тема. Благодаря ви. Госпожо Нейлон, давали сте да отговорите в рамките на 3 до 5 минути? I think I'm as ready as... Ами, по-готова няма и да стана. По отношение на административната тежест, искам отново да подчертая, че ние е, провеждаме проучване на документи, свързани с е, споразумението за партньорство. Нямахме възможността да направим посещение на място, нямахме възможност да разгледаме всяка отделна оперативна програма. Разглеждахме самите споразумение за партньорство на хартия. По първият въпрос на колегата, свързан с административната тежест, има много нови елементи през този програмен период, включително и намаляването на броят на оперативните програми. Е, ще ви дам пример с Австрия. В миналото сектор имаше 9 регионални програми, сега има само една програма, но разбира се, продължава да има координация в самата Австрия, т.е. трябва да се гарантира, че всички провинции са равнопоставени и равно представени в рамките на тази оперативна програма. И в момента това се управлява на централизирано равнище. Ето защо административната координация всъщност е по-голяма, колкото в миналото, тъй като сега трябва вече да има координация и между отделните провенции. Има също така и програми, които използват няколко фонда наведнъж. Те би трябва, тези програми имат за цел да осигурят по-добра координация между фондовете, но това разбира се от своя страна изисква повече организация. Освен това, това е и напълно нова, нова земя за администрацията. По въпроса за качеството на споразумението за партньорство, ами аз няма дори да се опитвам да отговарям на този въпрос. В нашето проучване ние просто показваме, какво е съдържанието на споразумента за партньорство. Ние се опитваме да излезем с синтез на съдържанието на тези споразумения. Но на практика се обърнахме към толкова голям брой експерти, всеки от тях има свой собствен подход, така че ние не сме се опитвали да правим качествена оценка на споразумета за партньорство, а единствено и само синтезираме съдържанието им. Единственото, което мога да кажа, и пак трябва да погледна данните от проучването, Мога само да кажа, че в някои е, споразумения не са достатъчно изчерпателни, не обясняват точно какво означава е, сближаване, използване на електронните технологии в това отношение, но това може би се обяснява и с факта, че имаше прекалено недостатъчни насоки за това как трябва да изглежда на споразумение за партньорство, така че вината не е задължително за държавите членки. По отношение на различна концентрация, съгласна съм с колегата. Разбира се, много е различно, когато се гледа на равнище държава членка, защото е възможно да има поставени на всички тематични цели на равнището на държавата членка, но да има много по-силна тематична концентрация на регионално равнище. И в държави като Италия или Испания, където има голям брой оперативни програми, със сигурност има и разлики между самите оперативни програми но а, в държавите, където има малък брай оперативни програми или по една оперативна програма за фонд, все пак се спазва тематичната концентрация, заложена в а, регламента. По отношение на неизпълнението на предварителните условия, това отново не беше всъщност обекта на нашето получване, защо не са изпълнени предварителните условия. Генерална дирекция Речи в момента изготвя изчерпателно проучване на предварителните условия тяхното изпълнение, където ще имате много подробни данни по тази тема. но по принцип най-слабо равнището е на изпълнение на правителните условия по отношение на управлението на е, отпадъците и водният транспорт, поради липсата на цялостна програма за, е, морски, за воден транспорт или поради липсата на план за управление на отпадъците, например. Това са причини, поради които смятаме, че правителните условия не са били изпълнени. По въпроса на общите предварителни условия, за IT-системите. Очакваше всички те да бъдат а, изпълнени, не са били изпълнени, докато ние изготвяхме собственото си проучване. Но някои държавите членки все още те първа инсталират системите и ни казаха, че системите не са а, инсталирани към момента, но ще бъдат е, инсталирани в момента, в който оперативните програми започнат да функционират. По отношение на принципа за партньорство, така казвам, ние е, сме, сме събрали набор данни за това какво е съдържанието на споразумението, а не какво е качеството им. Аз лично работих в случая с, в, по споразумението с партньорство в Австрия и установихме, че се участва с голям брой е, представители на гражданското общество, в частност НПО, например голям брой хора с обращания. Но пък казвам, това беше на равнище изготвяне на споразумението за партньорство. А какво е изпълнението в рамките на целия Европейски съюз е, е въпрос, на който не мога да отговоря. Yeah. I think you you cover all the, the questions there was. Струва ми се, че имаше един последен въпрос от госпожа Дамато към господин Зеге. Искате ли съвсем накратко да отговорите на този въпрос? А, мисля да ставля, могуче, две. Много ви благодаря. Всъщност, ако не се лъжа, ви бяха зададени два въпроса. Първият въпрос е свързан с самата оценка на отношенията в рамките на споразумението за партньорство. Трябва да отбележа, че тази оценка се основава на конкретни факти, факти, които сме получили чрез проучването ни онлайн. Но държа отново да подчертая, напълно сме наясно, че положението в отделни държави членки е различно. Има разлики дори в рамките на една и съща държава членка. Всичко зависи от спазването на принципите на субсидиарност и другите принципи. Ето защо Европейската комисия предлага задълбочено проучване на всички тези механизми с цел установяване на най-добри практики. Има също така и предложение да се изготвят документи за регионално партньорство, или пък да се привлекат за участие местните регионални власти в процеса на подготовка на партньорства, на споразумета за партньорства. По този начин ще се изпълняват и самите партньорства на различните равнища на управление. Наблюдават се и разлики в качеството техническата подкрепа често се осигурява само за най-базисните задачи вероятно има повече трудности в тъй наречените нови държави и членки. Техническата помощ би трябвало да се съсредоточи основно на равнището на подготовката на документите. И също така да се съсредоточи върху изготвянето и подготовката на самите проекти. По този начин ще се гарантира по-добро качество. На лице са и други механизми, като например обмен на най-добри практики и други методи. Много ви благодаря. С това приключваме разискването. Благодаря ви за презентациите. Ще продължим да следим темата. Ще има и друг анализ, ще го... той също ще бъде представен тук в Комисията по развитие. Много ви благодаря, господин Сагър, за участието. А сега продължаваме с дневния ред. Следващата точка е първи, първи обмен на мнения по доклада по собствена инициатива по новите инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014-2020 година, интегрирани териториални инвестиции и водени от общностите местно развитие. Докладчик е госпожа Томашич. Знаете, че в програмния период 2014-2020 година бяха въведени два нови инструмента за постигане на целите за сближаване в полостта на телоталното развитие. Става въпрос за местно развитие на водено от общностите и за интегрирани териториални инвестиции. Доклада по собствена инициатива има за цел да направи оценка на първият опит с тези два нови инструмента и да установи основните пречки пред тяхното прилагане. Докладчикът ми госпожа Томаш ще сподели първоначалните си впечатления по темата на 3 ноември ще ни представи първата редакция на доклада си. Ще гласуваме доклада през февруари 2016 година. Разполагаме с 35 минути за дискусия. Давам думата на госпожа Томашич, след като ще продължим с дискусията. Благодаря ви. Poštovana predsjednice, poštovani kolegice i kolege, komisije, u razdoblju... Благодаря. Уважаеми колеги, от 2014 до 2020 година за този период Европейският съюз се фокусира върху териториалната кохезия, териториалното сближаване. В този период в рамките на структурния и инвестиционен фонд и в рамките на тематичната концентрация се прилагат главно два инструмента за прилагането и провеждането на е, териториалните стратегии, като целта е повече растеж и повече заетост. Това са основните цели, както казах. За постигането на тези, на тези цели трябва да се спазват новите правила. Имаме първите, първият опит и първите добри практики при прилагането на девете нови териториални инструменти за развитие за 2014-2020 година. Освен това, целта, нашата цел е да се анализират проблемите при прилагането на тези инструменти в държавите членки. Особено в държавите членки, където тези инструменти не са напълно приложени. Европа е изправена пред много предизвикателства и това показва, че, един, че е необходим един общ, холистичен, териториален подход. Имаме нужда от мултидименционален подход, който да взема предвид разликите и спецификите на отделните региони. Това означава, че трябва да се простим с някои традиционни форми на управление. Необходимо е сътрудничество и координиране между различните управленчески нива. последствие на новите разпоредби имаме 5% от фонда за регионално развитие, които 5% ще се употребят за урбанизиране. Освен това, е, е, от няколко приоритетни оси ще могат да се черпят средства за провеждане на една оперативна програма само. За съжаление обаче, администрацията не винаги следва регионалното развитие и липсва доверие между националното равнище и местните власти. Затова е необходимо да се посветим на информация на заинтересованите страни, за да могат да се изчерпят всички възможности на стратегията за регионално развитие. би bi инструмент бил успешен, нужно мора имати imati političku Под... За да може да имаме успех обаче, имаме нужда от политическа воля на всички равнища. сега колко време ще са необходими, какви средства ще са необходими. Това всичко зависи от местния контекст и от опита и капацитета на местното равнище. Но и в много опитни общини ще са необходими поне от 6 до 12 месеца, за да може да се задвижи целият цикъл. Е, процедурата е много амбициозна но не бива да забравяме, че местното равнище като такова само по себе си е много сложно. Много често понякога на местно равнище има скрити вдъхновения, скрити инициативи, които също могат да се влеят в постигането на общите цели въпреки разликите между държавите членки, въпреки различните стратегии за местно развитие, трябва да се вземе предвид следното. А раз различни, различните капацитети на държавите членки да се справят с безработицата, а именно публични инвестиции – частни инвестиции и преодоляване на предизвикателствата, свързани с социалното изключване. Идеята тук е да се поощри социалното сближаване. За тази цел са необходими повече публични консултанции. Освен това, необходими са механизми за контрол и мониторинг – така може да се използва капацитета на администрацията. Това не е просто само формално желание за използване на определени средства, това е по-скоро възможност за предаване на информация от националното на местното равнище. Чести, редовни оценки и контроли са вградени в общата стратегия, като целта е да се види кои инициативи функционират и кои не работят. Комбинацията между измерими и ясни цели е необходима, за да се постигнат правилните резултати. Така партньорствата могат да станат реални и да постигнат реални и надежни резултати при избора на проекти трябва да се действа прозрачно и да няма дискриминация. Трябва да се спазват обективните критерии. Освен това, процедурите трябва да са ясни и трябва да се обвързват всички актьори в развитието на всички фази на проектите. Процедурите трябва да са прозрачни. В този смисъл трябва да се създадат прозрачни процедури и възможности за прозрачно решаване на евентуални конфликти особено конфликти между административното равнище, партньорствата, партньорите и местното равнище. Финансирането от много фондове си остава предизвикателство, особено при CLLD и ICI. В този смисъл приветствам работната група на високо равнище, която има за цел да упрости процедурата. По отношение на упростяването на законодателството, трябва да се съсредоточим върху общите принципи в различните процедури. Много е важна комуникацията, защото проблемите се задълбочават, когато няма комуникация. Искам да попитам, комисията ще има ли процедури на мониторинг и контрол? И в заключение искам да благодаря на колегите. Надявам се на едно много добро сътрудничество. Благодаря. Както разбрах, господин Буда иска да бъде първият оратор, моля. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc uh, raportoarei pentru... Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Благодаря и за чудесната среща в Страсбург. Хубаво е, когато има механизми, механизми, които ни помагат да се поощри развитието на регионалното и местно равнище. Проблемът, който обаче е основен за нас, това е голямата безработица. И тук трябва да използваме всички механизми, които са ни на разположение, за да подкрепим общините да се справят с безработицата. Важно е процедурите да са прости. Често сме говорили за това. Често сме говорили за това как местната администрация реагира на тези сложни процедури. Много често е, оплакванията вървят именно в тази посока. Комисията би трябвало да а, създаде опростени и гъвкави механизми. В тази работа трябва да се въвлекат и местните власти. Често говорим за принципа на субсидиарност, а именно с решенията да се вземат на местно равнище, защото на това равнище най-добре се знаят какви са е, нуждите на хората в съответния регион. Освен това, важен си остава въпросът за инвестициите. Как инвестициите ще доведат до най-добри резултати? В Румъния, например, нещата изглеждат последния начин. Не се постигат винаги оптимални резултати, защото не се използват най-подходящите механизми. според мен, може да се помисли е, за по-добро използване меж, на, на местните такси и данъци за финансиране на съответните проекти и програми. Госпожа Родригес. Благодаря, Благодаря на докладчицата и благодаря за този дебат. Смятам, че резултатите от него ще допринесат за това да осъзнаем колко важна е кохезионната политика. Нашата цел е правилното прилагане на кохезионните инструменти. И тук имам предвид особено два инструмента ITA и CLL инструментите. Прилагането на тези два инструмента е част от стратегията 2020. И нашата цел е да подкрепим всички инструменти, които поощряват устойчивостта и сближаването в регионите. Мисля, че регионалното развитие трябва да преследва регионални цели, които да съответстват обаче на националните стратегии. Аз съм от периферен регион и зная, че е важно да имаме добро сътрудничество между всички управленчески нива. Обикновено микроръвнище, местното равнище, то знае най-добре какви са нуждите на общината, но не е добре осведомено за техническите въпроси и тук се намесва помощта от централното равнище. Техническата помощ е особено важна и тук мисля, че може да се отвоят съществуващите структури за техническа помощ. Може да се помисли за служба, за служби, за създаване на служби за оказване на техническа помощ. Те трябва да разпол... разпространяват ноу-хауто и да разпространяват и поощряват развитието на добрите практики. Говорихме за гъвкавостта на първото си заседание и мисля, че гъвкавостта трябва да залегне като основен елемент в изискванията и при оценките на проектите. Проектите покриват определен контекст и определена ситуация. Тези ситуации често са различни, но критериите трябва да са общи. Хубаво е да има мрежи, които да се създадат, така че когато се създават национални планове, винаги да се взема предвид и местният, и местния аспект. Както разбирам, една от основните трудности е правилното разбиране на, за прилагането на съответните инструменти. Аз съм резервирана по отношение на създаване на повече норми, на повече указания. Мисля, че съществува до, до, достатъчно насоки. Важно е обаче вместо това да се концентрираме върху прилагането, върху анализа и върху контрола на местните, на, на съответните проекти. Когато говорим за местни и регионални проекти, важно е да въвлечем местните актьори. И е хубаво винаги да анализираме проектите, които са про проведени, за да знаем кои инструменти работят и кои не. Нека сме конструктивни, нека се съсредоточим върху добрите примери за абсорбиране на европейските средства. Искам да помоля колегите да са по-кратки. Това е първият обмен на мнение по този въпрос. Преди да дам думата на госпожа Дамато, ще помоля моят колега Пол Чак да продължи с председателството. Да, вие сте в списъка, така. А, и аз ще доведа следващият ни гост, министъра, е колега от Румъния. И така, госпо... следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Нека незабавно да преминем към предложенията. Тези два инструмента са на лице, за да може да има по-добро сътрудничество на регионално и териториално равнище. Да, действително в наш интерес е да разберем как точно ще а, действа всичко. Говорим за участие на местните общности. Как се вписва това с оглед на целите за 2017 година? Целите са добри, но ако тези два инструмента не са подкрепени от съответния оперативен капацитет и не са разгледани териториалните нужди, те могат да се превърнат в проблем на регионалните власти, които така или иначе вече са изправени пред някои трудности, като например финансови. становището на Комитета на регионите се критикува факта, че е, не се използва ясен метод в партньорствата, в споразумението за партньорства. Ето защо Европейската комисия трябва да предостави повече информация в това отношение. На следващо място. Сега повече от всякога е необходимо да се върнем на принципа за партньорство. Тази сутрин го обсъдихме в рамките на политиката на сближаване. Този принцип трябва да се прилага в координирането на стратегията и между местните власти. Oui, merci, merci. Брио. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да повторя доводите, които изтъкнах и в Страсбург. Всичко бе направено, за да се подобри териториалното сближаване, но всъщност на практика е много трудно да се приложи стратегията. Рискуваме да не постигнем целите поради сложността на интегрираните териториални инвестиции. Както каза госпожа председателя, понякога липсва доверие между местните а, играчи и това може да подкопае целите. Може да е трудно да се приложат интегрираните териториални инвестиции заради различните административни организации на държавите членки. Местните власти, които трябва да разработят проектите, не винаги разполагат достатъчно информация относно проекта, който трябва да разработят публичните власти не винаги се задействат, за да изискат европейско финансиране, тъй като процедурата е сложна. Ето защо е важно да имаме упростяване на процедурата. Критериите, които трябва да спазват местните общности, понякога са много рестриктивни. Това означава, че много от местните власти решават да не поискат финансиране на европейско равнище, за да се разработят съответните проекти. Бих искал да подчертая също така, че местните общности не винаги разполагат с необходими инструментариум, за да представят досиетата на органите по управление. Сроковете на плащанията също са пречка понякога и това възпрепятства местните общности да представят проектите. Нещо, което каза и колегата преди мен, а именно понякога тези механизми припокриват механизми, които вече съществуват в някои държави членки. Във Франция е, имаме специални разработени инструменти, които до някъде се припокриват с тези. Затова е важно да има опростяване, да се намали сложността на сега действащата система, защото само по този начин ще може да постигнем целите. Благодаря. Председателят и аз. Благодаря. Господин Милтенбург е следващия. Shadow rapporteur, мистер euh, Яков. Euh, Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да извиня нашия докладчик в сянка, господин Ягович. Аз ще бъда съвсем кратък. Интегрираните териториални инвестиции, воденето от местните общности, развитие са нови инструменти, но те си имаха своя предшественик. Имаме известен опит по отношение на воденото от общностите местно развитие. Имаме опит в градската среда, натрупан и в областта на интегрираните териториални инвестиции. Нуждаем се от инвестиции в градските зони. За тази цел може да прибегнем и до Европейския социален фонд – Така ще инвестираме в пазара на труда. Разполагаме с наличните инструменти, сега просто трябва да ги използваме. Европейската комисия насърчава използването на всички тях. Нека да се възползваме от опита на Комитета на регионите. Ако в становището на Комитета на регионите, което виждаме пред нас, се казва, че много държави членки възнамеряват да приложат тези два инструмента, но има и държави членки, които не възнамеряват да го правят, тъй като не желаят да делегират правомощия на местно равнище, то тогава това означава, че тези два инструмента не се използват в достатъчна степен. Госпожа Томашич трябва да прикани за преразглеждането на тези инструменти тя трябва да поиска засиленото използване на последните. Европейската комисия също трябва да накара държавите членки да приложат тези инструменти, защото в противен случай тези инструменти ще останат неизползвани. Председателят след малко в залата ще влезе госпожа министър, затова съвсем накратко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 така държавите членки могат да се развиват по-добре и Европейският съюз като цяло. Мога да кажа от името на нашата политическа група, че залагаме много на сътрудничеството си с регионите. Тук са много важни инвестициите. Освен това, 5% от фонда за регионално развитие не са достатъчни за тези инвестиции. Трябват ни още средства и от фонда за развитие. Смятам, че могат да се използват за тези цели и други инструменти. Това е и мнението на докладчика Томашич. Би трябвало да преодолеем трудностите при използването на инструментите и би трябвало да не не да увеличаваме бюрократичните трудности, а напротив, да ги преодоляваме. Трябва да създадем нови капацитети за освояването на средствата. Така само може да поощрим развитието, растежа и съетостта. Ако има растеж на национално равнище, ще има растеж и на национално равнище. Смятаме, че новите средства, които се представят в този доклад, ще допринесат именно за постигането на тази цел. Next speaker. Благодаря ви. Следващия оратор напусна залата. Така че следващия оратор съм аз. И аз бих искал да кажа нещо, но на чешки. K tomu konkrétně, co říkala paní e, zpravodajka, co funguje подкрепим опасенията на докладчика относно това, което работи и което не работи в стратегията за водената от общностите местно развитие. Важно е да се използват процедури от долу нагоре. И двата инструмента отразяват спецификата на съответната територия и вземат предвид местните нужди. Генерална дирекция за регионално развитие на Европейската комисия е права, когато казва, че организацията трябва да бъде в съответствие с изискванията за оперативната програма. Прилагането и разработването на проектите няма да получи финансиране, ако не отговаря на подхода смятам, че тази стратегия трябва да допуска финансирането на проекти, които не са предварително дефинирани като оперативни програми. Това е и същината на тази стратегия. Ако тази стратегия трябва да следва общите всички проекти трябва да следват общата идея на стратегията, но не и задължително всички залегнали в нея цели. Защото ако не постъпваме по този начин, това означава, че не вземаме предвид нуждите на местно равнище. Сега бих искал да ви благодаря. So now I would like to give the floor to Madam Tomasic. Преди това да чуем госпожа Томашич, която ще каже няколко заключителни думи. Zahvaljujem se svima na prijedlozima i sugestijama. Draft report će biti prezentiran odboru 30. Благодаря. На 30 ноември или по-късно през декември ще бъде представенето на доклада тук в комисията, а гласуването в пленарна зала ще бъде две седмици по-късно. Uh, Остават ни 3-4 минути, в рамките на които можем да чуем представителя на комисията. Госпожа Джудит Роша. Заповядайте. Thank you, Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Благодаря за настоящата дискусия. Може би добре най-напред да започна с следните думи. Поставихме акцента върху териториалното сближаване в новия програмен период, както може би сте забелязали, и въведохме нови инструменти, като интегрираните териториални инвестиции, член 7 за устойчиво градско развитие и воденето от общностите местно развитие. Добра идея би било да се получим от опита и да видим какво е сработило и какво не – на много ранен етап сме все още. Много държави членки, регионални власти все още са в началната фаза на прилагането на тези инструменти и изготвят регионалната си стратегия. Бих искал да подчертая също така, че разпоредбите са изключително гъвкави. Предвижда се гъвкаво прилагане и на двата инструмента – Дава се възможност и за по-простичко или по-сложно и по-трудно прилагане на инструментите. В много от държавите членки трябва да се намали бюрокрацията и ние винаги приветстваме предложения в това отношение. Изграждането на капацитета също е важно и там трябва да се объединят усилията на местно, регионално, национално равнище и да се работи заедно с Европейската комисия. Ние създадохме градска мрежа, която изпълнява залегналата цел в, член, в стратегията по член 7. Имаме подход за мултифинансиране, но трябва да видим как ще сработи той на практика. Бих искала също така да ви уведомя, че до година ще имаме две проучвания. Едното по член 7 и стратегията залегнала в него и другото проучване по интегрираните териториални инвестиции. Както казах, на много ранен етап сме, за да си изваждаме някакви полки. Ще има и проучване за воденото от общностите местно развитие, така че се надяваме до края на следващата година да имаме малко по-задълбочена информация. в Това отношение. Благодаря ви, казва председателката. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с госпожа Севил Шайдех, министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния. Както знаете, нашата комисия има практика да кани министри на държавите членки, за да споделят а, техния опит а, в политиката на сближаване. Нашата комисия беше активен със законодател заедно с съвета при изковаването на новата политика на сближаване. Сега цялото ни внимание е насочено към начина по който се прилага тази политика. Ето защо за мен е удоволствие, че госпожа Шайдех прие поканата ни да обсъди с нас наскоро натрупания опит в политиката на сближаване от страна на Румъния. Ще видим как действат и се прилагат оперативните програми в рамките на нейното ведомство. Госпожо министър, имате думата за около 15 минути след което ще чуем членовете на парламента, като ще започнем с координаторите. Бих искала да помоля членовете на парламента да ограничават изказванията си в рамките на една минута, за да може да се вместим във времето днес. Нека да спомена също така, че политическата група на социалистите предложи да поканим тук министъра на Румъния. Благодаря ви за вашето предложение. Ще продължим тази практика. Заповядайте. Стимата doamnă președintă, stimați мембри ai... Е- Госпожо председател, скъпи членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е огромна чест да съм днес тук сред вас в рамките на тази извънредна среща. Най-напред бих искала най-сърдечно да ви благодаря от името на Романското правителство и от името на екипът, който аз ръководя в нашето министерство. Благодаря ви за цялата ви подкрепя. Благодаря ви за всичко, което донесоха на Румъния фондовете за регионално развитие. С ваше позволение бих искал да отбележа, че мярката N плюс 3 беше от огромна помощ за Румъния. Целта ни в контекста на регионалното развитие е следната. Искаме Румъния да се превърне в способна, единна и добре интегрирана на европейско равнище част от Европа. Искаме да се възможваме от конкурентоспособността на градските райони, но и на останалите части от страната, като осигурява на всички граждани нашата страна достъп до обществени инфраструктури и ефикасни обществени услуги. И в това отношение е от съществено значение гражданите и местните властни да са в сърцевината на, нашите, на нашата дейност. Имаме нужда от проекти, които да фигурят благоденствие и добри условия на живот за хората. В това отношение основната цел, основната стремеж на нашето министерство е реалистично и адекватно изпълнение на проекти, проекти финансирани от нашите собствени програми, както и проекти, които днес се финансират части от европейските фондове. Ето защо предвид равнището на развитие на Румъния, се наложи да използваме смесица от инструменти, инструменти за финансиране. Нямаше как да изберем само един метод на работа. Основното предизвикателство, което си пред нас и бих искал да се спра над него в изказването си днес. Основното ни предизвикателство, което си пред нас е осигуряването на допълняемост между програмите, които се финансират от европейските фондове и програмите, които са финансирани от националния бюджет. Целта е да осигурим необходимото финансиране за изграждане на инфраструктури на местно равнище. Нека да започнем с програмите, които се финансират с европейски средства. В момента в Румъния много сериозно гледа на изпълнението на програмния период 2014-2020 година. И в това отношение на национално равнище взехме всички необходими мерки, за да приложим възможно най-ефикасно структурните фондове. Бих искала да се спра на оперативните регионални програми за региона 2007-2013 2013 година. Общият бюджет беше от 3,9 милиарда евро. И днес в в момента, в който говоря с вас, мога да ви кажа, че равнището на освояване на фондовете от 63%, това средствата, които са били възстановени от Европейската комисия. Благодарение на оперативна програма регионално развитие изградихме инфраструктури на местно и регионално равнище. Ще ви дам няколко примера. Над 2000 км от регионални пътища бяха отпуснати средства за над 500 училища, отпуснахме помощи на над 2000 малки средни предприятия и сме създали чрез тези средства над, 200, над 22 000 работни места. За периода 2014-2020 година работим с нов програмен период с много по-голям бюджет, а именно 6,7 милиарда евро. И тази програмен период ще ни помогне да финансираме 6 от 9 тематични цели за европейските фондове. Ще финансираме строителството на пътища, които дават възможност да се включим в трансевропейските транспортни мрежи. Има програми за саниране на частни и обществени сгради, подкрепа за социални програми и е, реновиране на училища. Новото в тази нова програм, този нов програмен период от 2014-2020 година е необходимостта да включим в кадастъра над 5 милиона малки земеделски парцели. Най-голямата полука, която си извадихме от предходният програмен период 2007-2013 година, полука, която се опитваме да прилагаме от 2014 година насам, е необходимостта от опростяване на административните процедури за целта взех участие в редица срещи с представители на Европейската комисия. А след това ние се получихме и от собствените си грешки. Надяваме се да сме в състояние да подпишем договори с всички бенефициери на нашите програми в много по-кратки срокове в сравнение с предишния програмен период. Надяваме се бенефициерите на проектите да могат да започнат да ги изпълняват възможно най-скоро и да не се стига до там в края на програмния период да има неосвоени средства. Имаме също така по-ефикасна система за мобилизиране и отпускане на средствата. Нова система, която влезе в сила от 2014 година и която вече дава добри резултати. Така че да, ние се стремим да се получим от грешките допуснати в миналото, за да може прилагането и изпълнението на програмите за периода 2014-2020 година да бъде истински успех. Бих искал да кажа няколко думи и за фактът, че Министерството на оригиналното развитие и публичната администрация ръководи управлението на 12 програми за териториално развитие с бюджет от 1,7 милиарда евро. Ще ви дам един пример, който според мен е красноречив пример и също така е пример за успех в областта на териториалното сближаване. Говорим за един проект сътрудничество между Румъния и България, тъй като равнището на освояване на средства по тази програма е от 73%. Това, че казах, тогава, основната ни цел е да гарантираме взаимна допълняемост между програмите, които се финансират от националния бюджет и от европейските фондове. И нашето министерство финансира националната програма за местно развитие. Това е една програма, която беше лансирана от Министерството ни, която се финансира от националния бюджет и която има за цел да подкрепи инфраструктурата на местно и на регионално равнище, като да ни е да достигнем до всяка община в Румъния. Паралелно с проектите, които се финансират от програмата от националния бюджет, тази програма финансира и изграждане на системи за водоснабдяване и канализация, ремонт на пътната инфраструктура и на училищата. И държа да отбележа, че тези два инструмента функционират много добре съвместно. И по този начин може да финансираме едно много добре балансирана програма за развитие на местно равнище. Какви са очакванията ми от сътрудничеството ни с вас? Бихме искали е, да изградим едно искрено, истинско партньорство с вас, с представителите на Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия и с всички други служби на Европейската комисия. За Румъния е важно да използва възможно най-ефикасно средствата от фондовете, които са заделени за страната. Важно е също така нашата политика на развитие да е приспособена, доколкото е възможно, с цялостните перспективи за развитие на Европейския съюз. Аз лично смятам, че е изключително важно да изготвим един график за редовни срещи среща подобна на днешната ни среща. Добре е да имаме подобни редовни срещи. Важно е ви да срещате с всички министри на регионално развитие. Важно е на тези срещи да участват и представители на Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Румъния днес прави всичко възможно нейното оригинално развитие се превърне в една успешна история. И мога да ви уверя, че аз самата и целият ми екип в Министерството на регионалното развитие и публичната администрация сме се ангажирали и правим всичко възможно да постигнем целите си. Още веднъж благодаря ви. За мен беше наистина огромна чест да бъда днес сред вас. Благодаря ви. Много ви благодаря, скъпа госпожо министър. Thank you. I'm, I'm so happy to hear. Много се радвам, че програмата на вашето министерство за управлението на фондовете за сближаване съвпада напълно с програмата на нашата комисия по регионално развитие. Ние обсъждаме същите проблеми тук. Радваме се, че същите проблеми обсъждате и вие на място. Дами и господа, имате думата. Ще започнем с координаторите. Или казвам други думи, започваме с госпожа Кралето.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 пост никак не е лек. Наследихте много трудности, много проблеми и се надявам, че сега ще успеете да увеличите до 36% степента на абсорбиране на европейски средства. Госпожа председателката вече каза, че се занимаваме с сходни теми. Днес ще имаме, днес след обед ще говорим за упростяването на кахазионната политика. Ще има изслушване на тази тема. И моят въпрос към вас е, какво организирате в Румъния, за да опростите административните процедури и цялата система? За нас това би било много интересно. Знаете сигурно, че в комисията вече функционира група на високо равнище за упростяване на процедурите. На второ място, приветствам факта, че предлагате редовни срещи между министрите на регионалното развитие. Ние от много време се застъпваме за един такъв съвет на министрите на регионално развитие и на редовни срещи. Може би при следващото председателство може да се поеме една такава инициатива. При сегашното председателство, за съжаление, е, тази инициатива не се радваше на успех, не се обенча с успех. И още един последен въпрос. Знаете за съществуването на плана Юнкер. Моят въпрос е, как могат да се използват тези средства, които се предлагат в този план – заедно с средствата от структурните фондове и какви смятате, че ще са въздействията за тези, от тези средства за вашата страна, господин Яковчич? Е, Михайлова е, и хотел бих zahvaliti е, се госпожи министрици, що е прихватила ваш позив. Благодаря госпожо Михайлова, благодаря и на госпожа министъра за нейното посещение в Брюксел. Вашето мнение е важно за нас. Ние искаме да разберем какви са проблемите в държавите членки. Затова вашите въведителни бележки бяха за нас много интересни. Внимателно слушах и ще задам следния въпрос. Това е може би нещо, което е сходно в девете по-нови държави членки, но въпреки това ме интересува вашето мнение. Проблемът с абсорбцията на средствата си остава проблем. Аз съм бивш комет в региона Истрия. И мога да кажа, липсват финансови капацитети на регионално равнище. И въпросът за мен е централизация или децентрализация. Е, това не е най-важният проблем. Проблемът е липсата на средства. Е, Румъния, България, Харватия, а може би и други страни имат нужда от много средства за подобряване на своята инфраструктура, и за това е, градовете, общините трябва да знаят откъде могат да вземат средства и в какво да ги вложат. От моя опит мога да кажа, че централизацията е проблем. Какво смятате вие? Смятате ли, че регионите в Румъния има достатъчен финансов капацитет и може ли със собствени средства да допълните успешно това, което идва от Европа? Госпожа Дамато. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо министър, за посещението днес тук. Имам един много прост и много конкретен въпрос към вас – Сблъсквали ли сте се с проблеми при освояването на фондовете, тъй като вие сте наскоро присъединила се държава и можете да имате конкретни проблеми? Благодаря ви, господин Брио. Имате думата. Министр. Благодаря ви, госпожо министър. Преди малко споменахте проблемите с липсата на опростяване на административните процедури. Можете ли да дадете конкретни примери? Казахте, че трябва да се получим от грешките си, за да, бъдем, за да постигнем по-добри резултати през периода 2014-2020 година. Thank you. Благодаря ви. Госпожа Томашич. Hvala vam lijepa, gospođo ministrice. Znam iz našeg iskustva da nije lako prijeći iz jednog благодаря. Зная от собствен опит, че не е лесно да се сменят системите. Ето защо моят въпрос е къде според вас е най-големият проблем? Сътрудничеството между различните управленчески нива. Какво е вашето решение? какво предлагате на посткомунистическите страни, господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Преди две години и половина или преди три години имаше посещение в Румъния. Бяхме в Тимишуара. Има, бяхме и на българо-румънската граница, на Дунава. Това, което чухме тогава, беше именно въпроса за децентрализацията, регионализацията и преминаването на отговорността към регионите. Имаше проблеми за предлагане на проекти и за прилагането на проекти. Там имаше трудности, това си спомням. Структурната политика и регионална политика – и е, отговорността се делегира на регионите. Регионите са отговорни за провеждането на проекти. Тогава румънското правителство подготвяше закон за децентрализацията и регионализацията. Какво се случи с този проекто закон и има ли наистина едно добро ниво на децентрализация? Госпожа Рентке. Много ви благодаря, госпожо председател. И от а, наша страна много се радваме на тази среща. Наистина е много важно да имаме пряка връзка с хората, които отговарят изпълнението на място. Благодаря ви за присъствието, госпожо министър. Ще спрехне на колегите, които зададох въпроси, свързани с изпълнението. Казахте, че равнището на освояване е 63%. Въпросът ми е каква, нужда, каква помощ се нуждаете от страна на европейските институции, дори от наша страна, за да се увеличи равнището на освояване на средствата. Вторият ми въпрос, като представител на групата на зелените. Той е свързан с а, постигането на целите, свързани с борбата срещу изменението на климата. Ние искаме инвестиции, които да са екологосъобразни. А, споменахте на няколко пъти изграждане на пътна инфраструктура. Дали обсъждате инвестиции в други по-устойчиви транспортни системи, като железопътната инфраструктура, например? И последният въпрос Днес ще гласуваме доклад за включване на маргаризираните общности в политиката за сближаване. Знаем, че в Румъния има голямо мълцинство от роми, има и други мълцинства. Какво правите за приобщаването на тези мълцинства при освояването на регионалните, средства регионалните фондове? Благодаря ви. Думата има господин Полчак. Много ви благодаря, госпожо председател. Всъщност исках да задам същия въпрос, който тази господин Целер, а именно как местните и регионални власти взимат участие в процеса на взимане на решение при управлението на средствата от европейските фондове. Ще задам още един въпрос. В Чешката република също се запускваме с проблеми с капацитета на освояване на средства. До 2013 година квотата беше от 27 милиона и половина и от тях ще можем да получим 2, 2 милиона и половина или едва 10% от заделените средства от фондовете. Вие знаете ли вече до каква степен ще можете да, каква част ще може да освоите от заделените средства за вас? Имате ли някакви е, идея за окончателните равнища? Благодаря ви, думата господин Аримон. Благодаря, госпожо министър. Е, само ако знаем историята, може да е, може да управляваме бъдещето. Това звучи наистина мъдро, но аз искам да попитам следното. През 2013 година имаше 25 случая на нередности в регионалната политика и много повече грешки при прилагането на оперативните програми. Какъв е вашия мастер план за това да се преодолеят тези дефицити? Благодаря и може би последният въпрос от господин Буда. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, mulțumesc foarte mult, doamna ministru, pentru că sunteți... Благодаря, госпожо председател, благодаря ви, госпожо министър, за това, че сте с нас днес. Един съвсем кратък въпрос. Относно териториалното административно разделение на Румъния. Не смятате ли, че този процес на регионализиране на Румъния може да ни позволи да подобрим процента на освояемост? Румъния е разделена на 44 окръга, което може да се отрази на освояването на европейските средства. Бих искал да попитам дали правителството възнамерява да направи такова административно разделение, което да подобри освояването на средствата. Благодаря, председателката. Благодаря ви. Свършихме с а, а, този кръг от а, въпроси. Нека да чуем отговорите от госпожа министъра. Доста интересни въпроси имаше. Както виждам, всички работим по един и същи въпрос, което е случай на всеки един министр на регионалното развитие. Заповядайте întrebările dumneavoastră. Благодаря на всички за поставените въпроси. Действително въпросите бяха изключително интересни. Ще се опитам да отговоря на няколко въпроса едновременно, за да се впиша в даденото ми време. Във връзка с упростяването, на процедурата. Ще ви опиша основните мерки, възприяти в рамките на новия програмен период в сравнение с предишния. Първо. По отношение на подбора на проекти. Сега насочваме вниманието си върху реализируемите проекти. Съгласно а, румънското законодателство, всеки проект трябва да премине през няколко а, етапа. Първият етап е етапа на реализируемост, в който трябва да се види дали има съответното финансиране и дали проектът действително може да бъде реализиран. Следващия етап е технически. В този етап се описват всички технически подробности. За периода 2007-2013 година отнемаше година и половина до две години процедурата по разглеждане. Тоест, между внасянето на заявлението за проекта до подписването на договора за финансиране на проекта можеха да изтекат около 24 месеца. Само за този етап на преценяване на реализируемостта на проекта. А ние можем да отпуснем финансирането само в момента, в който ни се представи, че тези етапи са преминали. Сега този срок беше намален. Има още един аспект, в който бихме искали да съкратим сроковете. Изготвихме и наръчник с съвети за бенефициентите. А именно проверката на място за всичко упоменато в проекта. Тези проверки се извършват с помощта и при присъствието на и присъствието на потенциалния бенефициент. Искаме да избегнем всички проверки и оценки да отнемат повече от един месец. На следващо място въведохме стандартен договор за финансиране. Въведохме формуляр един и същи за абсолютно всички проекти, без значение дали говорим за проект за инвестиции в пътна инфраструктура или проект за реновирането на училище. Румънския парламент прие и нов закон за закупуването на обществени сгради. По време на предишния програмен период бяхме изправени пред един основен проблем, а именно действащото законодателство ни създаваше доста трудности. Сега обаче приехме нов закон, с който се упрости процедурата по закупуване от страна на обществените учреждения и тя стана много по-бърза. Отново повтарям, опитвам се едновременно да отговоря на няколко въпроса новата, нова мярка въведохме във връзка с начина на плащане. Когато дойдох в регионалното министерство през 2012 година, аз обсъждах с генералния секретар тогавашната програма. Тогава процента на освояемост беше 12%. Една година след това е, моят екип и аз успяхме да увеличим процента на освояемост и той достигна 40-45%. Как постигнахме този резултат? Процента на освояемост беше толкова малък заради механизма на обработване на заявленията за рамбурсиране на бенефициентите. 80% от бенефициентите на програмата бяха кметства, общински съвети, болници, училища. Може би по-голямата част от вас познават този механизъм, тъй като той бива налаган от Европейската комисия. За да може да се получи финансиране от европейските инструменти, трябва най-напред да се извърши плащането, а след това да се докаже, че то действително е било извършено за съответната цел. Което на практика означава, че аз като бенефициент трябва да платя фактурата на този, който реализира проекта, след което трябва да изпратя въпросната фактура на органа по управление на проектите, който от своя страна го препраща на Генерална дирекция за регионално развитие на Европейската комисия и с този документ аз изисквам да ми се възстановят парите по заплатената фактура. Заради тази система на рамбурсиране изтичаха между 6 и до 8 месеца за възстановяването на парите. Много често обществените учреждения по този начин бяха на минус, защото нямаха достатъчно ресурси, за да продължат да извършват новите плащания. Успяхме да въведем нов начин на работа. Възстановяваме средствата чрез правителствения фонд на Румъния имахме един буферен фонд, от който възстановявахме средствата на бенефициентите. Или им позволявахме да се платят фактурите. Благодарение на тези средства, бенефициентите можеха да заплащат своите фактури и да изпратят доказателство, че те са били платени на Европейската комисия. Но бенефициентите не плащаха тези фактури от джоба си, а плащаха благодарение на този буферен фонд, създаден от правителството на Румъния. След като постъпят средствата от Европейската комисия, фонд те влизаха в фонда и той биваше захранван отново и отново. Ето ви един пример – за една успешна мярка за регионалната програма. Тази мярка може да бъде приложена и към други програми в Румъния. Със сигурност ще използваме много за периода 2014-2020 година. Зададохте въпрос във връзка с регионализацията, децентрализацията, административното разделение на Румъния. Регионалното министерство разработи цялото необходимо законодателство, защото неизбежно Румъния трябва да бъде разделена на области. Само по този начин можем да бъдем ефективни. Необходимо е всеки регион, всяка област да си има своя, да бъде юридическо, за да може всеки регион и всяка област да бъде юридическо лице, ще трябва да се промени Конституцията, което означава, че а, това трябва да бъде решено от националния парламент. Процедурата съвсем не е лесна и ще отнеме много време. Защото преди изобщо да се изкаже националния парламент, ще трябва да се организира и референдум. Ето защо ние насочихме вниманието си другаде. На централно равнище има орган на управление на проектите в областта на регионалната политика, но имаме 8 статистически региона, в които се включват кметствата, търговските палати, НПО. Тези регионални органи, регионални съвети осигуряват стратегията за развитие на място. Разработват се приоритетите за съответния регион и се изработват плановете за инвестиции. Споразумението за партньорство, например, беше базирано на тези стратегии за регионално развитие, което означава, че въпреки, че управлението за финансирането, заплащането се извършва на централно равнище, все пак е, решението и определянето на нуждите се е, вземат на местно равнище, на регионално, такова от страна на бенефициентите. Сега за инвестиционния план на Юнкер. Благодаря ви за въпрос. Нашето министерство, както всички останали ведомства, положиха много усилия, за да открият най-добрите проекти които да допринесат за развитието на нашата държава. И тук бих искал да отговоря на един друг въпрос, който ми беше зададен. Да, действително, нуждаем се от много повече ресурси от тези, с които разполагаме. Плана на Юкер е възможно решение за предоставяне на допълнителни средства към тези от оперативните програми. Ще използваме всички средства за развитие. Инвестиционният план на Юнкер може да се използва за финансиране на големи проекти. Средствата, които първоначално а, са заделени за тези проекти, пък ще могат да отидат и да бъдат пренасочени към други. Това, което се опитвам да кажа е, че тази част от а, националния бюджет, която беше отделена за големите проекти, може да бъде пренасочена на регионално и местно равнище, за да се финансират там инфраструктурни и други проекти. Вярвайте ми, много ще се радвам, ако може да се организира среща на министрите на регионално равнище, било то а, на неформално ниво. Бих се радвала на повече срещи с вас и с представители на Генерална дирекция регионално развитие. Обедена съм, че въпреки целият ми опит, аз вече имам 25 годишен опит в публичната администрация, от 15 години боравя с европейските средства, въпреки този опит съм убедена, че никой колега, никой министър не държи в ръцете си ключа към успеха. Така че ако можем да се виждаме по-често, да обменяме опит, както за наши, да обменяме информация за нашите успехи и за нашите провали, е, съм сигурна, че ще бъдем много по-успешни. Аз е, ви споменах как упростихме механизма по плащанията в Румъния, И ще се радвам да чуя как колегите в другите държави са повишили процента на освояемост на средствата. Благодарение на вашата подкрепа, благодарение на подкрепата на Генерална дирекция за регионално развитие, бихме могли на наш ред да подобрим всички процедури. По този начин Европейската комисия и вие самите ще можете да се уверите, че държавите членки разходват справедливо и прозрачно европейските средства. Ако позволите, сега бих искала да се спра на този мастер план, който упоменахте. А именно, как е, да се справим с злоупотребите с европейски средства. Сега действащото законодателство ни позволява да наложим санкция на всеки, който нарушава правилата. Всеки опит за злоупотреба може да бъде санкциониран. И ние бихме искали по недискриминаторен и справедлив начин да използваме европейските средства. Много беше трудно да установим. Много време мина преди да разберем, че нашата система на обществени търгове не съответства на европейските изисквания. време мина, докато всички бенефициенти разберат къде е проблема. И е, много трудно, много трудно бе прията промяната от страна на бенефициентите. Всички се опитваха да запазят предишната система – Не зная дали е, променяйки законодателството за обществените поръчки, пожанахме успех, но със сигурност по този начин подобрихме финансирането на проекциите. А относно бенефициентите на регионалните програми, е, те в голямата си част са регионалните власти. Публичните органи, като например органа по организиране на обществените поръчки, имат за задача да правят проверка на всяко едно досие, да проверят дали са изпълнени всички условия. Тези публични органи дават и своето одобрение за съответното досие. Тъй като органа на управление на средствата трябваше да наложи корекция за всички проекти, това бе трудно прието от а, бенефициентите. Органа по управление на средствата трябваше да свали с около 25% финансирането по проектите и това беше горчив хаб за преглъщане. Тъй като така или иначе проектите на съответните бенефициенти вече бяха приети. И съвсем не беше тяхна грешката, че когато законодателят е одобрявал проектите им, законодателството в Румъния не е съответствало на европейското, така че бенефициентите без да са виновни трябваше да понесат известни загуби. По отношение на общностите, които не са в благоприятно положение, бе организирано проучване с експертите на Световната банка. Изготвихме един вид карта на всички маргинализирани общности. Ние наричаме тази карта карта на бедността. Чрез тази карта искахме да идентифицираме маргинализираните общности, маргинализираното население и да установим къде се намира то, в коя община и на коя точно улица. Благодарение на тази карта на бедността, И в рамките на воденото от общностите местно развитие можем да осигурим финансиране което да подобри състоянието на нещата. Разбира се, тук включвам и състоянието на ромската общност. Не ни се иска ромската общност да бъде третирана по-различно от останали, останалото население, което е марганилизирано в Румъния. Ромите не са единствените унеправдани и маргинализирани в Румъния. Много румънци също са в това положение. Затова не ни се искаше акцента да се поставя само единствено върху робовската общност. По тази причина нашите програми са насочени към всеки един, който е в неблагоприятно положение. Scuze, mai дата по odată Опитвам се да разчита записките си legată de legătura dintre autoritățile locale și cele centrale. Да, имаше един въпрос за връзката между местните и централните власти с оглед повишаване на процента на освояемост. Вече се опитах да отговоря на този въпрос, като ви казах, че централният орган по управление се намира в Министерството на регионално развитие, но не този орган, установява нуждите на местните общности. Местните общности са автономни и разполагат за собствени средства. Ние не налагаме на никого да разработва един или друг проект с европейско финансиране. Както вече споменах, оперативните проекти за регионално развитие – позволиха да се съчетаят нуждите на регионалните а, власти в Европа. Председателката ми се, че отговорихте на всички въпроси. Thank you for your... Благодаря ви, благодаря за вашето участие. Ние си отбелязахме вашето желание за по-често, по-чести срещи на между министрите по регионално развитие. Това беше чудесна идея. Благодаря ви, благодаря за вашето участие днес и успех за вашата работа в Румъния. Надяваме се след няколко години да разберем какви успехи сте отбелязали в Румъния. Благодаря, благодаря на всички вас. Thank you. Okay, dear ladies and gentlemen, we continue now with the... Uh, И така, колеги, продължаваме с дневния ред. Ще гласуваме. Имате ли всички на разположение картите си за гласуване? Um, we vote today the report. Днес ще гласуваме доклада за кохезионната политика и маргинализираните общности. Кохезионната политика има за цел да подобри състоянието на маргинализираните общности. Това е особено важно за селскостопанските региони, но и за градските региони. Съотчетния период 2014 и 2020 година има нови възможности за териториални инвестиции. Нашият докладчик, госпожа Рентген, представи своя доклад през март. Крайният срок за изменение 27, е беше 27 юли. и Имаше над 200 предложения за изменения. Имаше предложения от други комисии, комисията по заедост и комисията по жените. Докладчикът предлага няколко компромиса. Искате ли, госпожо Ренке, да вземете думата за кратка презентация? Госпожа Рентке, аз благодаря на колегите за доброто сътрудничество и се надявам докладът да отговори на всички очаквания и се надявам, естествено, той да бъде прият днес. Госпожа Крен, много съжалявам, но в дневния ред е, пишеше, че ще започнем гласуването в 11.40. Моите колеги не са все още дошли. Може ли да направим 5-минутна почивка, за да мога да осведомя колегите да дойдат? Би било хубаво те да присъстват. Да, прави се. аз избързах малко, но ние наистина казахме, че ще гласуваме в 11.40, така че 5 минути може да използваме за разговори помежду си.

Ladies and gentlemen, I think all of us uh, are here already. Do we? We have all the members. И така, колеги, мисля, че сме всички на лице. Чудесно. Важно е да следваме дневния ред. И така, започваме с гласуването. Гласуваме доклада Кохезионна политика и маргинализирани общности. Докладчик Тери Редке. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2. Госпожа Ренке, съвсем набързо има грешка тук в списъка. Казва се по принцип ситуацията е, не е in particular, не е по принцип, а включително, including. Просто печатна грешка. Благодаря. Гласуваме две части. На две части гласуваме този компромис. Благодаря за това уточнение. Е, уточнението засяга втората част. И така, гласуваме първата част за против, въздържали се, прието. Компромис 2, втората част за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прията. Компромис 5. Разделно гласуване на две части. Първата част за, против, въздържали се, прията. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Искате да проверим? Добре. Проверяваме втората част на компромис 5. Гласувайте електронно, моля. Did you vote? The vote is closed. Край на гласуването. Е, отхвърлено е. И така. Компромис 6. За против, въздържали се, прието. Компромис 7, за, против, въздържали се, прието. Компромис 8, за, против, въздържали се, прието. Изменение 98, за, против, въздържали се, отхвърлено. Нека проверим. Добре. Проверяваме 98 изменение. Vote is Край на гласуването. Отхвърлено. Изменение 99 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 100 за, против, въздържали се, прието. Искате да проверим? Добре. Проверяваме изменение 100. The vote is open. Check it now. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлена е. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 112. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Компромис 11. Моля, гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Моля ви, давайте знак с ръце. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 е. за, против, въздържали се, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 18 за, против, въздържали се, приета. е. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 174. За. Против. Въздържали се. Прието. 175. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 176. 177, извинявайте. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 178. 178 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 23 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 24 за, против, въздържали се, прието. 185 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 185-то изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 26. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 27. За. Против. Въздържали се. Прието е. Мостно изменение едно. Някой да е против. И така, кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Кофрана 28. За? Против? Въздържали се? Прието е. Изменение 206. За? Против? Въздържали се? Нека проверим, моля. Проверяваме 206-то изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Прията е. Изменение 207 за. Против. Въздържали се. Прието е. 208 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. The vote is open. The vote is Край на гласуването. Отхвърля. Uh, 1. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 2. За. Против. Въздържали се прият. Изменение 3. За, против, въздържали се, прието. Е. In favor. Четвърто за, против, въздържали се, прието. Е. Пето за, против, въздържали се, прието. Е. Шесто за, против, въздържали се, Нека проверим изменение 6. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Осмо. За против, въздържали се, нека проверим. Изменение осно проверяваме. It is not open. It is open now. Али <laughs> гласувайте сега. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Дванайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, отхвърлен. 14 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 24. За. Против. Въздържали се. Прието е. Искате да проверим проверка тогава на 24-то. Open. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. Е. Триста изменение за, против, въздържали се, прието. Компромис 31. За, против, въздържали се, прието е. Компромис 32. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 33. За. Против. Въздържали се. Прието. 35. Компромис. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 34. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 36 за, против, въздържали се, прието. Изменение 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 63 за, против, въздържали се, прието. Сега предложението на Комисията по заетост, а за, против, въздържали се, прието. Предложение Б за, против, въздържали се, прието. Предложение С за, против, въздържали се, прието е. Искате да проверим? Не, не искате. Прието беше. Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Едно. За. Против. Въздържали се. Прието. Две. За. Против. Въздържали се. Прието е. Предложение 3. За. Против въздържали се, отхвърлено. Четвърто предложение за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на четвърто предложение. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. Предложение 6. Пето пада, така че 6. За. Против. Въздържали се. Прието. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Осмо. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. Проверка на девето. Два от is closed. And it is adopted. Прието е. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Прието е. 12 за, против, въздържали се, прието. 13 за, против, въздържали се, прието. 14 и 15 падат. 16 за, против, въздържали се, отхвелено. 17 пада 18 за против Раздържали се прието 19 за против Раздържали се отхвърлено 20 за против въздържали се отхвърлено Двадесет едно. За против, въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. Искате да проверим? Добре, проверка на 22. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърляме. 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърлям. 24. За. Против. Въздържали се. Отхвърлям. 25. За. Против. Въздържали се. Нека проверим. 25-то предложение. Край на гласуването. Отхвърлено е. 26. За. Против. Въздържали се. Прието е. 27. За. Против. Въздържали се. Прието е. А сега преминаваме към предложението, предложението от Комисията за правата на жените. Предложения за, против, въздържали се. Прието е, но нека проверим. Проверка на предложение А. Край на гласуването. Прието е. Предложение Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. С. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Д. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. Е. За? Против? въздържали се, нека проверим. Проверка на Е. Край на гласуването. Приятел. Ф. За. Против. Въздържали се. Приятел. Г. За против, въздържали се, отхвърлено. Х за, против, въздържали се, прието. И за, против, въздържали се, прието, отхвърлено. Х за, против, въздържали се, прието е. К за, против, въздържали се, отхвърлено. Едно за. Е, първо пада. Е, номер едно пада. Така че предложение две. За, против, прието е. Трето за, против, въздържали се. Нека проверим Трето предложение. Край на гласуването. Отхвърлено е. Съжалявам за проверката. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на шесто. The vote is closed. Край на гласуването. Приета е. Седмо. За. Против. Въздържали се. Прието е. Осмопада, пада. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Десето. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. 13 за, против, въздържали се, прието е. 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. 15 за, против, въздържали се, прието е. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, отхвърлено. 19 за, извинявайте, 19 е, пада, 20 за, против, въздържали се, отхвърлено. 21 за, против, въздържали се, прието е. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 пада, 24 за, против, въздържали се, отхвърлено. 25 пада, 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. И сега преминаваме към цялото гласуване, цялостното гласуване на доклада. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приета. Е. Поздравление за докладчик. Thank you very much. We continue now with the meeting of the благодаря ви. Сега продължаваме с заседанието на координаторите. Заседание при закрити врати. Моля ви да напуснете залата възможно най-бързо.